Продължавам заседанието. Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, 22 март беше черен ден за Белгия. Черен ден за цяла Европа. Коварни убийци извършиха ужасяваща серия от атентати в Брюксел. 32 невинни загинаха, 340 невинни бяха ранени, една част от които изключително тежко. Това е равносметката от а, жестоките им действия, равносметка на антихуманността. Със своите атентати престъпниците се прицелиха в сърцето на Европа в Брюксел, който е дом на европейските институции е, и множество европейски служби и органи. Прицелиха се в Брюксел, този многоязичен, космополитен и толерантен е, град, е, който символизира отвореното ни европейско общество. Бандата убийци обаче се прицели най-вече в невинните граждани на Брюксел, Атентатите на обществени места, като летището и метрото, бяха целенасочено насочени към невинните мъже, жени и деца, които се намираха там. Циничната пресметливост на тези атентати целеше да е, потопи в страх Брюксел и цяла Европа. Целеше страха да завладее сърцата ни. Е, трябва обаче да не поставяме под общо подозрение всички мюсюлмани и да не поставяме знак за равенство между исляма и примитивния ислямизъм. Затова нека почетем паметта на жертвите и заедно да покажем солидарност, да не се оставим да бъдем заразени от омразата на атентаторите, да не отговорим на омразата с омраза и на насилието с насилие а да се борим срещу нарастващото недоверие и нарастващия страх. Да се борим срещу тях с кораж и сплотеност с цел да запазим свободата на всички нас, свободата на нашата демокрация, да запазим достоинството на хората. Не бива да забравяме, че хората по целия свят ежедневно стават жертви на джихадистите. Хората в Афганистан, в Пакистан, в Ирак в Кот Дивуар, Турция, Тунис, Египет, Сирия, Сомалия, Нигерия. всички тези държави, уважаеми госпожи и господа, през изминалите месеци загинаха стотици невинни хора. Те станаха жертва на същите тези терористи. Освен това, държавите, които изброих, не са всички. Не бива да се заблуждаваме. Терорът е глобален. Повечето от жертвите на терористите са мюсюлмани. И тероризмът представлява глобално предизвикателство, с което няма да можем да се справим с откъслични национални мерки. Борбата срещу тероризма изисква от нас да бъдем сплотени – в Европа и в света. Уважаеми колеги, от името на Европейския парламент желая на всички ранени бързо оздравяване и изказвам пълната ни солидарност с близките и роднините на загиналите. Изразявам дълбоки съболезнования към жертвите, техните близки. Няма да ги забравим. Не бива да ги забравяме. Моля да почетем паметта на жертвите с едноминутно мълчание. vielen dank! Протоколът и текстовете от заседанието от 10 март 2016 са на ваше разположение. Има ли възражение? Няма. Протоколът е